Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. Je voudrais d'abord vous communiquer quelques changements à l'ordre du jour. Ils vous ont d'ailleurs été communiqués par, par e-mail. Уважаеми дами и господа, бих искал да ви съобщи някои изменения в дневния ред, които сте получили вече по имейла. Четвърта и пета точка става дума за доклада на колегата Качин за Сърбия. Днес няма да имаме възможност да разгледаме този доклад, тъй като колегата нямаше възможност да пристигне. А, значи той ще бъде утре на време, е, за да докуваме по неговия, гласуваме по неговия доклад в 16.30. господин Танок, е, доклад за Монтенегро, а, е, се съгласи а, да разгледаме проекта за резолюция а, по процеса на европейската интеграция на Монтенегро днес, като първа точка от дневния ред. А, другите точки от дневния ред ще бъдат така, както са предвидени. А, но дебатът за преговорите между Либия и Европейския съюз а, може да стане малко по-рано. Колкото до заседанието утре, 1 декември, сряда поради събитията на 8 ноември а, в а, лагерът близо до Алаюн в Западна Сахара и поради реакцията на редица координатори, нашия председател господин Бертини реши да впише тази точка в, в дневния ред за утре. Бяха изпратени покани на господин Фасифери, марокански министр на външните работи, и на господин Мохамед Салам Усталек, представител на фронтът Полисарио, който отговаря за външните отношения, и господин Мурат Моралси, министър на външните работи на Алжирската република, за да може да организираме общ дебат. В, тъй като нямаме още отговор от алжирските власти, решихме а, да направим два, две размени на мнения. Първо от 9.15 до 10 часа в присъствието на господин Уцавек, представител на фронта Полисарио и втора размяна на мнения, пак утре, от 11 до 11 без 15 в присъствие на господин Фасифири, министър на а, външните работи на Кралство Марокко девета точка предложение за резолюция относно Харватия на господин Хане Свобода ще бъде представена в 12.30. И накрая на нашето заседание на четвъртък предвижда размяна на мнение с господин Питер Фейс в 10.30 на место в 11.15. И след това на обед е, докладът на госпожа Маковей, която беше ръководител на делегацията за наблюдение на изборите в Молдова миналата неделя. Ако няма възражения срещу а, така предложените изменения в дневния ред, да смятаме, че той е прият, тъй като не виждам никакви възражения, ще ви е, представя и Протоколът от 14 е, ноември няма възражение по него, той е прият. А сега съобщение на председателството на комисията. Сигурността на Корейския полуостров и по-общо в Източна Азия дава повод за загриженост и нашата комисия следи много отблизко развоя на дипломатическите инициативи в тази част на света а, както и а, на преговорите, в които до сега Европейския съюз не е участвал. Същото се отнася и за инициативите в рамките на съвета за сигурност. А, сега мога да информирам онези, които се интересуват, че делегацията за отношенията с Корея, делегацията на Европейския парламент, разбира се, в момента започва заседание, което е насрочено отдавна но което придобива особена важност, като се имат предвид е, обстоятелствата, където ще се обсъдят е, политическите е, обстоятелства, също така и продоволственото положение на Северна Корея, което е много сериозно. И така, първа точка по същество от дневния ред доклад на господин Танов по кандидатурата на Черна гора. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имах възможност така в кратки срокове да представя предварителният си проектодоклад в отговор на неодавнашната препоръка на Европейската комисия съгласно която съветът трябва да даде на Черна гора статут на кандидат, като не се препоръчва незабавно да започнат преговори, но има редица критерии, които са дефинирани, които трябва да бъдат, условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да започне да се преговаря за отделните глави от общностното право. Съжалявам, че комисията като че ли вече прие практиката статута на страна кандидатка да не върви ръка за ръка с от започването на преговори. Видяхме това в случая с Македония, където пречката е спора за името, а сега по други причини виждаме нещо подобно при Черна гора. И аз смятам, че в процеса на преговорите между отварянето на дадена глава за това как законодателството се транспонира в, в съответното законодателство на страната кандидатка и затварянето на главата, което става при съответното прилагане а, на законодателните актове, което се следи от комисията, има много други възможности а, да се окаже натиск върху съответната страна или пък а, да се спрат преговорите, ако това се налага. Но сегашното процедура е нова. Тя се съдържа в препоръката, предполагам, че парламентът и нашата комисия ще приеме това ново положение, ако това разделяне между статута на кандидат и започването на преговори не е прекалено голямо, т.е. периода, който изтича между двете, не е толкова дълъг, а, така че да забави значително целият проект на разширяване без някакви сериозни основания. Черна гора, както беше споменато в едно предишно изявление а, на комисаря по разширяването, а, продължава да се развива успешно. Това е една нова държава, малка. А, в момента имаме само 21 абзаца. Може би това ще станат повече, когато постъпат измененията в моя доклад така че, дали защото е малка държавата или защото се развива добре, няма някакви особени проблеми. особено, нито, нито с върховенството на закона и разбира се, трябва да се води по-активна активна борба с корупцията и престъпността. Страната няма проблеми със своите съседи. тя е функционираща демокрация има сравнително стабилна економика, де-факто е приела вече еврото като своя парична единица на практика и а, съществува облегчен а, визов режим, без да има някакви нарушения, масови миграции. Няма гранични спорове, освен един малък граничен спор с Харватия, както беше по-рано случая между Харватия и Словения, който беше един сериозен международен въпрос, но разбирам, че този спор между Харватия и Черна гора ще бъде решен с, на, приятелски с помощта на Международния съд. Има и косовари, и роми, но сравнително ограничен брой. Има въпроси относно положението, при което те пребивават, но проблемите са много по-малки в сравнение с съседните страни. Има проблеми, които може би трябва да бъдат разгледани във връзка с потенциалният конфликт на интереси между три членове на парламента и други представители на изпълнителната власт по отношение на заплащанията това е въпрос на, на така една публична прозрачност и може лесно да се преодолее, ако се създаде регистър на а, финансовите интереси на депутатите. Въпросът с изпирането на пари е доста важен, тъй като казах, че се използва еврото, без той да е официална валута. Тук трябва много внимателно да се разгледа положението. Не е достатъчно за представени жените в политическия живот и обществения живот. Сигурен съм обаче, че има достатъчно квалифицирани, компетентни специалистки. Е, е, с, с малките мафифата на ашкали и египтяни, които са бежанци от Косово, също има проблеми. Трябва да се създадат възможности те да се върнат в страната, от която идват. Казах, Черна гора е малка страна. Е, очевидно, административните възможности са ограничени и е, е, ще трябва да се преодолява, може би, в това отношение така по-трудни задачи от по-големите страни, но страната, е, примерно, е подобна по размери на Люксембург, Малта, е, Кипър, е, е, Люксембург, Малта, Кипър, може би Естония. И е, от полза беше неодавнашната щедрост на е, Харватия, която е, преведи няколко хиляди страници от общностното законодателство. Езиците са много близки и разбират ги населението на едната страна, разбира езика на другите. Говори се, че това, че Черна гора е една екологична държава, наистина пейзажа е удивително красив е, е, и това ще бъде така добре дошло за онези, които клонят към така една зелена идеология и са членове на нашата комисия. Разбира се, трябва да видим доколко Косово ще бъде в състояние да защити чудесното си наследство. Промишлеността е разнообразна. Има примерно един алуминиев завод, който трябва да се модернизира. Има огромен потенциал за износ на електроенергия и разбирам, че ще се изгради конектор през Атлетическо море към Италия, което ще даде възможност да се изнася електричество за Италия, която винаги има нужда от него, това е добре за бъдещето. Храната до голяма степен разчита на туризма. А, а, туризма се развива така неравномерно поради флуктуациите в обменя курс на еврото. Но, пак ще кажа, Черна гора има много добри отношения с всичките си съседи, включително и с Белград. Отношенията отначало бяха малко хладни след разделянето на двете държави. След това възникна проблема за признаването на Косово от страна на Черна гора, но сега отношенията между Сърбия и Монтенегро са добри. И това така прави чест на парламента на Монтенегро, който съзнава някои от големите проблеми по време на Балканските войни, включително и геноцида в Сребреница. И е, това отношение много помага за регионалното помирение. Мисля, че споменах най-главните въпроси. Всичко това е ясно изложено в проекта от доклада и с голям интерес е, бих очаквал да чуя какво ще кажат колегите ми по този въпрос и а, е, измененията, които ще предложат. Но според мен Черна гора е една от страните, което от Западните Балкани, която най-лесно ще бъде приета в Европейския съюз и ще намери мястото си в него лесно в недалечното бъдеще. Благодаря, господин докладчик. А сега а, давам думата на господин Държан. Благодаря, господин председател. А, искам просто да поздравя господин Танок за неговия доклад, който намирам забележ... за забележителен а той си дава сметка за реалностите, е, споменава напълно справедливо е, напредъкът на Черна гора, отбелязва положителните страни на кандидатурата, без е, да забравя онва, по което трябва да се работи. Европейският съюз не трябва да бъде така, самодоволен по отношение на Косово, трябва да държи на своите изисквания, особено по отношение на правосъдието и медиите. И искам да напомня, че когато се говори за Черна гора, не трябва да, имаме, да бъдем късопаметни. Това е една малка страна, малка страна, която преживя много критични моменти в своята история. Е, най-нова история. А, и а, а, Монтенегро обаче а, прие а, позиции, които абсолютно отговарят на ориентациите е, и насоките, които застъпва Европейският съюз. Той има добри отношения с съседите, изключително с съседи, с които беше в война, като Харватия. И това е също така една страна, която а, заедно а, със своите съседи, една от най-така пъстрите в етническо отношение страни. А, а, а, значи, страната, им, е, е, казах, е представени редица етноси, но за разлика от другите страни в Балканите, никога не е имало така явни, поне проявени, явени кризи в Монтенегро между етническите групи. Като говорим за Балканите изобщо, има две страни, които бихме могли а, така, а, да порицаем като емблематични по отношение на корупцията. А, говори се за Косово и, Мон, и, и Черна гора. На практика обаче, несъмнено, въпреки че липсата на прозрачност, корупцията и така нататък, но липса на независимост на правосъдие в някои случаи, наистина са на лице. Но това въжи за абсолютно всички балкански страни, без изключение. От най-напредналите като Харватия до най-слабо развитите като Косово. тоест да порицаваме непрекъснато и подчертано Косово, само Косово и Черна гора, това не отговаря на регионалните реалности, не отговаря на реалностите на престъпността в този район на света, липсата на независимост на правосъдието и така нататък. И мисля, че в това отношение доклада на господин Танок много точно и очертава положението в Черна гора и аз изцяло го подкрепям. Благодаря. Благодаря. Господин Кирилов. Madame Cornelissen. Thank you. Cornelissen. Благодаря за доклада. Засягат се много теми, които и за нас са важни. Както казахте, Черна гора наистина е много малка. Това води до няколко извода. Лошото е, че всички се познават. И за това страната като че ли трудно може да се реформира. Аз, например, съм дискутирала с парламентаристи и министри в страната правата на хомосексуалните започнаха да се смеят, когато запитаха първо преводачите, употребила ли съм думата гей или някаква друга дума. Така че, мисля, че са доста далече от зачитане правата на малцинствата, било то тези по полов признак, било то тези на жените. Има един отпор, що се отнася до борбата с корупцията. Наскоро четах един доклад за НПО а, в страната, които са подложени на преследване от тайните служби. Това за мен е обезпокоително. Има няколко предимства факта, че страната е толкова малка. Е, от друга страна, западноевропейските страни не са критикували страната по отношение на либерализирането на видите, например, визите, например, моята страна, тъй като страната е малка и не е имало големи вълни на мигранти от тази страна на запад. Що се отнася до либерализирането на визовия режим, има нещо, което според мен може да се спомене в доклада и то е, е по отношение на черногорското гражданство. Тоест, дават е, по решение на правителството гражданство на определени лица, на които преценяват, че биха искали да дадат гражданство. Сега обмислят нови правила и казват, че ако има инвеститор, който инвестира половин милион в страната, той може да получи гражданство, т.е. може да си купиш гражданство. Свързано това с факта, че те нямат политика по екстрадиране, според мен това създава възможност за много рискове, т.е. да станат убежище на престъпници. Още нещо по отношение на зелените приятели на господин Танък. Да, Хубаво е, че наричат себе си екологична държава, но като разгледаме това, което се случва в момента на околната среда там при развитието на туризма, е, аз бих имала известни съмнения, защото би било наистина жалко, ако природните им богатства бъдат разрушени, не само а, заради природата, и защото това ще унищожи туризма, ще анулира всички причини, поради които човек би искал да отиде там. развитието на ВЕЦ, например, според мен винаги трябва да бъде придружавано от ОВОз. Имам предложение за подобрение на текста по тези теми. Благодаря. Мерси. Мсье Вайгел. Господин Вайгел. O Črni Gori očitno ni mogoče говорити без neke благодаря. Явно не може да се говори за Черна гора без да се е, изрази симпатия. И това се чуи в изказванията на изказалите се преди мен. Става дума за една малка страна и е необходимо да проявяваме разбиране към нея. Това обаче не означава, че можем всичко да простим трябва да има и критични бележки, особено когато разглеждаме тази страна като кандидатка за членство. Господин Тенок по един отличен начин, според мен, в своя доклад описва положителните и отрицателните страни на тази държава и по-конкретно, когато разглеждаме Черна гора като кандидатка за членство в ЕС. Мисля, че трябва да се каже следното. Все още има неразрешени въпроси. Въпроси, е, които Черна гора трябва да разреши в е, идните години. И е, тук става дума преди всичко за области като правова държавност, корупция, организирана престъпност, свобода на печата. Това са все още въпроси, по които решение не е намерено. И е, това е в сила е, за всички държави в преход. Това не е особеност на малката държава Черна гора. По този начин е, подобни е, неуредици се виждат по-добре. Когато говорим, например, за свободата на словото и свободата на печата, Тогава, разбира се, е ясно, че когато има нетолерантност прямо един а, журналист, обикновено това е новина, която стига и до нас. Това е област обаче, в която Черна гора а, трябва да положи допълнителни усилия. Господин Танок в своя доклад обръща внимание на някои важни моменти и възоснова на тях ние можем да измерваме готовността на дадена държава за членство. Една важна а, отправна точка е економическата структура. През последните години Черна гора много добре се развива в областта на туризма. Всяка година в тази област могат да бъдат забелязвани, така забелязваме положителни резултати. но а, трябва да констатираме, че става дума за някакъв вид моноекономика, защото се поставя много силен акцент върху туризма, докато други економически отрасли са на а, умиране. Това са отрасли, които преди 20 години а, са били много добре развити в Черна гора аз бих се присъединил към положителната оценка на моите колеги. Комисията също преценява ситуацията в Черна гора като положителна. Е, Черна гора успя да сравнително бързо да е, развие един е, оживен парламент, парламентаризъм и в парламента на Черна гора цари единство по отношение на важните цели, така например интеграция в Европейския съюз. По-малко единни са парламентаристите в Черна гора, когато става дума за а, присъединяването към НАТО. Особено внимание трябва да се обърне на въпроса за мълцинствата – по-големите младсинства, трябва да се признае, са добре защитени и те биват приобщавани към политическия живот, към економическия живот, но има някои други младсинства, като ашкадите, ромите и египтяните. Културните традиции на Черна гора – някак не позволяват в достатъчна степен да се осъществяват да се реализира равенство на половете. Ще бъде необходима по-голяма толерантност по отношение на сексуалната ориентация. Достатъчната и равнопоставена интеграция на жените също така. Черна гора има добри отношения с съседните държави. Бих добавил обаче нещо. Би било добре, ако Черна гора в така, приближавайки се към датата си на присъединяване към Европейския съюз, успее да разреши граничния въпрос с Хрватска, но това при всички случаи касае и Хрватска. Благодаря, госпожа Копа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 но смятам, че е, именно за това е важно Европейският парламент да изпрати положителни сигнали. През последните години Черна гора постигна огромен напредък. Разбира се, все още има проблеми. В това отношение съм съгласна с колегата е, Данжан, когато той каза, че все още има проблеми с организираната престъпност, с корупцията. Но това са всъщност проблеми, които касаят всички държави в Западните Балкани. Докладът като цяло обаче е балансиран. Там е обърнато внимание на проблемите, говори се за свободата на словото. В съответния, в съответния параграф се говори и за правата на жените. Това, което искам, на което искам да обърна внимание, е един феномен, който трябва да се подчертая още по-силно, именно насилието срещу жените. Тук в това отношение трябва да се стартира кампания за защита правата на жените, защото онова, което се случва там, е прекалено бавно. Действително е вярно, че страната има голям потенциал в екологично отношение, говори се за намерения за построяване на големи водно-електрически централи, но това може да доведе до екологични проблеми. Хубаво е да се направи оценка на енергийния потенциал на страната. И когато се казва всичко това, трябва да се уточни, че проектите евентуално биха довели до отрицателни екологични последици. Познаваме и ситуацията, свързана с Международния съд в Хага. Благодаря ви. Си, месье Талер. Господин Талер. Мерси, ле президент. Желал би се придружити честиткам и похвал. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика, колегата Танък. Смятам, че доклада е изключително добър. Искаме се също този доклад да доведе до една по-добра степен на интеграция на Черна гора с ЕС. Черна гора или са много хитри, или са големи късметли, защото те са единствената страна в а, този регион, която няма сериозни проблеми, които, обективно погледнато, могат да и попречат бързо да бъде интегрирана в ЕС. Сърбия има два проблема – Косово и Младич. Босна и Херцеговина пък има проблем с а, държавната администрация, функционирането на институциите. Бивша Македонска, бивша Югославска република Македония има а, също проблеми, Косово също. Да, това е единствената държава без такива проблеми. Трябва да насърчим тази страна да се възползва от а, тази възможност и по този начин да постигне интеграция с ЕС. Разбира се, всичко това е свързано и с наличната политическа воля в страната. Ако имаме една политическа сила в а, определена страна, която е на власт а, прекалено дълго, изведнъж се появява известна инерция, липса на политическа воля. И според мен това е основният проблем на Черна гора. Няма достатъчно плурализъм в страната. Няма достатъчно толерантност към чуждите становища. Според мен също има и проблем с мълцинствата. Този проблем обаче свързвам и с отношението им към гражданското общество като цяло. Последното често се разглежда като враг на държавата, което според мен е, не е много умно. Насилието в е, Черна гора, или поне голямата част от него, идва от онези, които критикуват криминална, извинете, престъпниците и престъпните групи. Получава се саморазправа с хората по всяко време и навсякъде. Черна гора може да напредне наистина бързо, ако има достатъчно политическа воля. И сега околната среда. Би трябвало да са една екологична страна, Смятам, че това е отлична идея, но който отиде до Черна гора, ще види, че на практика нещата не стоят точно така. Трябва, трябва да запази дивата си природа, която е прекрасна, но според мен трябва да се фокусират повече на красотата на природата, а не на дивия и характер. Благодаря. Мерси, месье Петерле. Господин Петерле. Monsieur le Président. Eh, rad bi čestital kolegu Tanoku за добро и стварно поручи. Искам да поздравя колегата Танок за добрият му реалистичен доклад. Смятам, че този доклад също е така и оптимистичен и затова искам да поздравя и Черна гора. Е, Черна гора успява да проведе реформи и в резултат на това ние имаме един положителен е, доклад. Черна гора се приближава до Европейския съюз и се надявам, че те в скоро време ще бъдат интегрирани напълно в него. Няма да повтарям това, което се каза до тук. Искам само да кажа, че съм много доволен, че интеграцията на Черна гора в Европейския съюз не е повод за разногласия. Това политическо единомислие е особено важно за успеха на този процес. Няма да влизам в подробности, защото колегите казаха всичко, което смятам за важно. Необходимо е обаче да покажем, че ценим напредъкът, постигнат от всяка отделна страна в Западните Балкани – мисля, че напредъкът на Черна гора трябва да има положително въздействие и за останалите страни от региона. Мерси. Pour la Commission européenne, Monsieur Maragos. Господин Марагос от името на Европейската комисия. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя господин Танок за неговия доклад. Забелязва се, че в голяма степен този доклад съвпада с становищата на комисията. И затова ние следим този дебат с голям интерес. Очакваме за очакваме окончателният вариант на текста, окончателната редакция. Благодаря. И аз благодаря, господин Кокан, председател на комисията, на делегацията, извинявайте. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového, ani dramatického, ani takého, čo by otvorilo oči ostatným kolegom. Благодаря, господин председател. Искам да добавя няколко положителни нотки към казаното до този момент. И по-конкретно към образа на Черна гора в Европа. В много области има е, възможности за подобряване на положението. Например, що се отнася до медиите, е, толерирането на неофициални мнения, корупцията и така нататък. но е, смятам, че ние днес гледаме на Черна гора като на една страна, която на която може да бъде даден статут на държава кандидатка за членство. Надявам се държавата, на тази държава да ни се налага да чака толкова дълго, колкото други кандидати трябва да чакат. И е необходимо да а, оказваме въздействие върху нашите партньори в Черна гора, така че да се обърне внимание на съответните точки, да се поемат преговорите. Така че картината, която а, се а, обрисува в доклада на господин Танок, да не изглежда а, нереалистична. Колегата Талер попита в тази връзка дали а, имат късмет или просто са много интелигентни може би и от двете неща по-малко. Във всеки случай, е, черногорци успяват да използват своите предимства и да ги подчертават. И в заключение мога да кажа, че подкрепям доклада, който ни е представен. Танък. Благодаря, господин Танок. Благодаря, господин председател. Е, е, трябва да кажа, че когато ми беше възложен доклада, или ако мога да кажа, да кажа когато моята група го купи, е, бях много облегчен, защото мислех, че ще бъде лесно да се направи този доклад и съм съгласен с колегите, с господин Кукан, е, който е специалист по въпроса на Балканите. Е, и съгласен съм и с господин Талер, който е също така уважаван биш външен министр. Черна гора е, значи, създава най-много малко проблеми в региона. И аз съм съгласен с принципа на регатата че когато Монтенегро е примус интерпарес, т.е. първи сред равни. И разбира се, след Харватия, като че ли той е наред. Приветствам всички изказали мнения, господин Вайгъл, господин Донжан, госпожа Копел, която подчерта значението на правата на жените, не съм запознат с положението в Черна гора, специално по отношение на правата на жените. Също така и е колегата от Зелените, който се спря на въпроса с сексуалната ориентация и гей правата. И гражданството. Не съм съгласен по въпроса за гражданството. Мисля, че всяка суверенна държава трябва да има право да дава гражданство на когото поиска. Това е суверенно право, дори в моята страна, ако сте достатъчно богат, може да си купите гражданство в Великобритания и инвеститорите много често го правят. Единственото възражение може да бъде, че поради движението на хора, което върви заедно с членството или поради либерализацията на визовия режим, ако се дадат на хиляди паспорти за Черна гора, хиляди граждани на трети страни, това може да се отрази на движението на човешки маси към други страни. Може би ще може да поговорим по този въпрос, когато говорим за иммиграцията. Но иначе въпросът за емиграцията и за гражданството е абсолютно въпрос на който властта на Черна Гореш трябва да решава. Това е от тяхна компетенция. Няма какво да се месим там, освен ако не кажем, че става дума за престъпници, които се издирват от международната общественост. Нямаме такива сведения от Интерпол. И а, в, в, в всеки случай Монтенегро не е отказал да подпише която и да е международна конвенция в това отношение. По отношение на екстрадицията, не съм, не съм специалист. Мисля, че те неодавна подписаха двустранно споразумение за екстрадиране с Сърбия което е важно, тъй като много от представители на организираната престъпност използват Мон, Черна гора като обежище, получават гражданство. И аз, доколкото разбирам, новия договор за екстрадиция, който е подписан, но все още не е ратифициран от двата парламента, може и да греша, но има вече подобно споразумение в сила с Харватия. И е, разбира се, въпросът за околната среда, който мнозина споменаха, също е много важен. Ако те имат е, конкретни примери за това, където е, Черна гора не е отговаря на изискването от подобряване на качеството на въздуха, рециклирането или нещо подобно, моля, дайте ми конкретни примери, за да мога да ги включа в доклада. Иначе, доволен съм от приема, който мой доклад получава в комисията и, и а, този един доклад, който не е особено спорен. В сравнение с много други. Благодаря. Сега мога да ви напомня сроковете. Срока за внасяне на изменения е 14 декември а, на обед. Следващата точка на нашия дневен ред е, се отнася за Черно море има изменения, предложени към доклада по собствена инициатива Стратегия на Европейския съюз за Черно море, на доклад господин Онгоряно. през ноември вече разговаряхме за този доклад. 131 изменения бяха внесени. Комисията по международна търговия и промишленост и търговията по енергетиката вече дадоха а, своите а, а, мнения. Днес ще приемем а, решение по този въпрос. Ще дам първо думата на господин Огоряно, за да се изкаже по внесените изменения към проекта за резолюция. Благодаря, господин председател. Наистина 131 изменения бяха подадени. Много се радвам. Всички са конструктивни. Има общ консенсус по отношение на концепцията, в която се казва, че Европейския съюз трябва да обърне повече внимание на Черно море. Има нужда от една нова политика, която да бъде под форма на стратегия. Има споразумение между а, отделните партии за насоките на тази стратегия. Голямата част от измененията на НП, от социалистите демократите, от АЛДЕ, както и някои от зелените и ЕКАРЕ, е, наистина са конструктивни и приемливи. А, има, разбира се, известни изменения, на които ще предложа компромисно решение, за да има по-голяма последователност, да бъде по-добър текст и съответно да избегна повторения. Най-важните зони, където са необходими тези компромиси, са свързани с отношенията на ЕС с асамблеята на парламентарната асамблея на Черноморското сътрудничество, както и енергийната инфраструктура. Утре имам среща с докладчиците в Сянка по обяд. Надявам се тогава да обсъдим тези изменения, за да постигнем до, да стигнем извинете, до компромиси. Има изменения също така, които не бих могъл да включа. Те са свързани с два въпроса, по които, както казах, не мога да приема изменения. Първият е свързан с изменението, свързано с институционализирането или пък създаването на нови структури в Черноморския район. 29-то изменение за създаването на един Черноморски съюз, 56 за тристранната структура Турция, ЕС и Русия. Няма нужда, според мен, от нови такива структури в този регион. Има прекалено много организации и инициативи в района. Смятам, че създаването на нови ще окаже отрицателно въздействие върху предприемането на конкретни действия. Що се отнася до стру... тристранната структура с Русия и Турция, в своя проект подчертах важната роля на Русия и Турция в региона но трудно е да се приемат изменения, които предлагат изключването на други действащи лица в това регионално сътрудничество. 38-о изменение и 39 о изменение, например, предлагат заличаването на разпоредби за отделно бюджетно пюро, перо за тази стратегия за Черноморския регион. Е, в моя доклад е, тази тематика е важна. Там засягам колко е важно наличието на такава отделна бюджетна линия. Разбира се, почерпих от е, работата на колегите по отношение на стратегията за Балтийско море, където ще има отделно бюджетно перо Освен това, финансирането днес по-настоящем е много разпокъсано и съответно не му се обръща достатъчно внимание от обществеността и медиите. Трудно ми е да приема изменения на ЕКАРЕ и Европа за свобода и демокрация, които са свързани с ограничаването на ролята на ЕС в Черноморския регион. Очаквам да чуя, разбира се, вашите бележки и ако мога да повторя, утре ще работя с докладчиците в сянка на съответното заседание в 12.30. Накрая, отново искам да подчертая общата линия на колегите, която е обща и ви благодаря за приноса. Благодаря, господин председател, за сега. Благодаря за докладчика, господин Казак. Много благодаря, господин председател, скъпи колеги. А, а, преди всичко трябва да се поздрави господин а, Унгоряно за своя изчерпателен а, и добър доклад. А, една стратегия за Черно море е абсолютно необходима. Е, е, като се имат е, предвид конкретните резултати, които, може да имам, които имаме от синергията за Черно море, нещо, което е споменато в доклада. Като докладчик по становище от името на комисията Инта за стратегията за Черно море, искам да подчертая няколко най-важни пункта които искам да споделя с вас още веднъж. Първо, Черно море беше засегнато от финансовата криза, както и всички други части на света и по то, растежа, който имаше от 6%, бе брутално прекъснат. И необходимо е значи, подобряване на бюджетната прозрачност и управлението на банковите и финансови институции регионалното сътрудничество е ключово за Черно море и тъй като съществува много регионални инициативи в този регион, това намалява ефикасността на това сътрудничество. Затова трябва да бъдем много внимателни да избегнем дублирането на проекти, използването на, на, на личните ресурси. Стратегията трябва да се опира на натрупаният вече опит – от регионите на Балтика, Балканите, Дунава, без да смятаме, че един регион е по-важен от друг. Сътрудничеството с други регионални организации, примерно Организацията за економическо сътрудничество в района на Черно море, също има решаващо значение. Създаването на проекти за инфраструктури в района е също така много важно. Особено важни за енергийни проекти, като Набуко, развитие на териториални и морски пътища, които да подпомогнат търговският обмен, да увеличат възможността на използването на големи портове, като Констанца и Варна, например. Има две страни, които все още не са членове на СТО в региона страни, и аз бих искал да призова всички страни от региона на Черно море да станат членове на Световната търговска организация. Повечето от въпросите бяха засегнати изчерпателно от докладчика, включително и въпроса за сътрудничеството с други организации в региона. например, портовете, пристанищата в Варна и Констанция. Затова му благодаря. Колкото до Дуновски регион, аз съм на мнението на господин Паско. Мисля, че Дунавският регион увеличава геостратегическото значение на Черно море. И трябва да се напомни, че тези две стратегии имат е, отделни обаче географски центрове, стратегически центрове. И е, сега на колегата Иро Пайкел и колегата Кирилов е, искам да отговоря, които поискаха на е, облегчаване на визовия режим в страните от региона. Надявам се, че нашата стратегия ще отговори по-добре на нуждите на региона. Госпожа Копа. Госпожа Копа, имате думата. Благодаря. Την е в Εύξηνου Πόντου, μια ξεχωριστή γεωγραφική Благодаря много. Бих желала да кажа следното във връзка с темата за Черно море. Това е един регион с много естествени ресурси. Това е и важна зона от стратегическа гледна точка. Има някои конфликти в региона обаче, за които на пръв поглед е трудно да се намери решение. Това са въпроси свързани, например, с нелегалната иммиграция, но и много други проблеми и господин Унгоряно се е спрял на тези аспекти в своя доклад, за което му благодаря. Това е един регион с изключително голям енергиен потенциал и за нас е много важно да насърчаваме този потенциал. В своя доклад докладчикът подчертава предимствата, които биха проистекли от едно тясно сътрудничество с този регион – и а, се подчертава ролята на Европейския съюз в областта на енергийното сътрудничество. Поставя се специален акцент върху темата за енергийното сътрудничество в региона. И аз съм се постарала в своите изменения да включа тези аспекти. Трябва да се подчертая също така, че Европейският съюз а, полага и ще полага усилия за борба срещу корупцията, за подобряване на ситуацията, свързана с демокрацията и за насърчаване бъдещето на този регион. Благодаря. Господин Северин. Благодаря, господин председателю. Има известни предразсъдъци, когато се говори за този регион. Част от тях са свързани с това, че може да се развие економичното сътрудничество, економическото сътрудничество и други подобни, без да се занимаваме с въпросите свързани с сигурността. Наскоро бях там и разбрах, че докато не решим проблемите свързани с сигурността, няма да можем да предвидим как ще се развият другите измерения на сътрудничеството в района. И, говорейки за сигурността, трябва да кажа, че изведнъж има две държави в региона, които нямат никакво желание да се занимават с нас. И това са точно Турция и Русия. Така че се намираме в един омагиосен кръг. Затова ми се иска докладчикът да преосмисли становището си по едно от измененията, особено това, което е свързано с консолидиране на формата за сътрудничество между ЕС, Турция и Русия, не за да изключваме другите, а напротив, да създадем една подходяща среда, която да бъде приобщаваща за всички останали. Ако искаме да бъдем политически коректни и да кажем не правим никакви разлики между отделните си партньори, няма да постигнем много. Това искам да кажа с едно от измененията, които предлагам. И, както казах и наскоро, на ниво политическа група ние имахме една такава а, среща тя беше много обещаваща и не искам да изключваме никого, повтарям го. Искам да направим възможност да включим всички, тъй като два обаче, от де, двама от действащите лица в региона се самоизключват постоянно от нашите формати. Според мен си струва да се опитаме да ги приобщим предварително. И накрая, отношение на второто изменение, което спомена колегата Унгореано, Говоря за Черноморския съюз, или поне идеята за това. В някакъв компромисен вариант, да, може да се променят формулировките в текста, и макар, че се съгласявам с докладчика, че има много организации, много структури, няма нужда да добавяме нови, пак ще кажа, че няма такава организация, в която Европейския съюз да е главно действащо лице. Говорим за съюз в Средиземноморието и за това си мисля, че трябва да направим сходен съюз е, за Черно море. Не, че е задължително, просто е една възможност – една политическа структура да бъде надградена, за да се подсили нашата стратегия. Една стратегия, която е необходима и една стратегия, която ще замени настоящата синергия, която сама по себе си признава, че нямаме стратегия. Благодаря. Кирилов. Господин Кирилов. You, Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря на господин Унгоряно за изчерпателния доклад, за усилията му да постигне баланс в доклада си. И аз като колегите искам да кажа, че никак не е лесно да има сътрудничество в Черноморския регион – Както знаете, там имаше четири държави. Сега се отвои техния брой. Една от страните би казала, че не са се отвоили, а дори повече. Това, което трябва да заостри вниманието ни е, че има държави, които няма да са особено доволни от такъв тип активни политики. За да можем, според мен, да съживим тези политики, ще трябва да се съсредоточим върху конкретни въпроси, свързани с интересите на държавите в Черноморския басейн. Нека да спомена един от тях. Черно море е много бурно море. То е опасно море. Честно има, често, извинете, има сериозни проблеми. Даже вчера един холандски кораб се сблъска с един друг под флага на Сирера Леоне. Почти незабавно потъна е, кораба. Шест човека е, загинаха, четирима бяха спасени и холандските и българските власти бяха мобилизирани. Та важно е, според мен в този доклад, да има отделен параграф по този въпрос, защото това е в интерес на всички държави, които граничат с това море. Аз съм предложил едно изменение, където точно подчертавам е, тази тематика. Надявам се да ме подкрепи докладчика. Иска ми се да намерим точно такива конкретни въпроси, които биха били от интерес на всички държави, с подкрепата, разбира се, на Европейския съюз. Благодаря. Месье Шулц. Господин Шулц. Господин председател, ние вече подробно дискутирахме един път стратегията за Черно море и имахме възможност да установим, че имаме а, е, редица а, е, общи а, е, моменти, затова искам да се концентрирам а, върху някои а, изменения, върху някои а, уточнения. Аз искам да благодаря на докладчика за това, че той оцени като конструктивни а, редица наши изменения и сигнализира готовност да ги включи в окончателния доклад. От наша страна е важно преди всичко да гарантираме финансирането на малки проекти за развитие, така наречените проекти People to People, да включим в по-голяма степен а, общинското управление, неправителствени организации или всякакви подходящи организации на гражданското общество в реализацията на а, Черноморската стратегия и в поемането на отговорност за реализацията на тази а, Черноморска стратегия. От, една, а, от друга страна, да а, държим потоко в рамките на една система за ранно предупреждение всякакви тлещи а, потенциални конфликти. Всичкото, всичко това е в сила и за конкуриращи се проекти а, като Набуко и а, South Stream. А, добре а, да не забравяме, че искаме да стабилизираме съществуващи мрежи, да разширим а, същевременно съществуващите мрежи. В академичната област ние се нуждаем от Институт за черноморски изследвания и ако всички тези наши изменения бъдат интегрирани в доклада, мисля, че той ще получи исканата от нас посока в това отношение. Благодаря. Мерси, месье Сивич. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa. Господин Сивич, благодаря. Като слушам разискванията, трябва да кажа, че това не е първата ни дискусия за Черноморска стратегия. И, а, бях, има тук има някои проблеми, които не са примирими. Те са почти като огъня и водата. Регионът е сложен и а, докладът е доста общ. Това показва, че ние не можем да решим всички проблеми. Искам да привлека вниманието ви към един друг въпрос, който не е, беше споменат до сега, който според мен е много важен за изграждането на връзки между страните в Черноморският регион. Става дума за интерпарламентарното сътрудничество. Има институция, наречена Интерпарламентарна асамблея на Черноморският регион. И това е една организация, която има някои характеристики, как да го кажа по-деликатно, има някои характеристики, които, как да кажа, по-скоро принадлежат на миналото. Мисленето на тази организация по-скоро подхожда на Съветския съюз, когато той беше доминираща сила в региона. и тази организация се, има интерес да сътрудничи с Европейският парламент. Но ние до сега не сме се озовали отзовали на опити да създадем адхок делегация за контакти с тази институция. Така че аз поисках думата, защото преди няколко години отговарях за контактите с тази организация и а, доколкото знам, напоследък нещата не са се променили особено. Особено много. Тоест, тук има какво да наваксаме, и мисля, че има нужда от по-добро сътрудничество и по-добри отношения с тази организация. А, на практика изглежда, че обаче подобно сътрудничество се подценява. Благодаря. Сега господин Вагел. Благодаря, господин председател. Мисля, че в заглавието на документа всичко е казано говорим за стратегия на Европейския съюз за Черно море. Това е един регион, за който Европейска съюз се нуждае от задълбочена и добра стратегия. Това е единственият начин Европейският съюз да играе активна роля в региона на Черно море. Е роля в полза на Европейския съюз и роля полезна за целия свят, ако щете. Нашата задача е, е малко по-лесна в този регион, отколкото в други части на света, защото има три страни членки, които са добре а, запознати с проблемите на региона и които могат да помогнат да постигнем нашата обща цел – а именно задълбочената цялостна интеграция на региона в една област на общи споделени ценности, мир и съчитане на човешките права и свободи. Мисля, че тук в докладът на господин Унгреано много добре се изтъква факта, че не става дума за економически регион или за економически проект на Европейския съюз. Ние не се интересуваме от Черноморският регион, защото имаме там само економически интереси. Ние искаме нашите общи ценности а, да станат обединяваща сила за целия регион. страните в региона, разбира се, трябва да участват за решаването на международните проблеми и конфликти. Особено проблеми, които могат да се решат единствено и само с участието на страните от този регион. Е, бих искал да спомена още нещо. То не е проблем, по-скоро липса. Това е междукултурният и междурелигиозен диалог, диалог между културите и религиите в този регион. Подобен диалог може да послужи като ам, пример за, коопера... за сътрудничество между страните. Съгласен съм с господин Казак, че облегчаването на визовият режим е нещо, което може да ускори демократичните процеси в този регион. Либерализирането на визовия режим ще подтикне тези страни да бъдат по-близко до европейските ценности. И накрая още нещо регионалната инициатива, за която става дума, трябва също да отразява нашите ценности, особено онези, които се отнасят до върховенството на закона, зачитането на международното право и на правата на човека, включително свободата на словото. Благодаря. А, сега докладчика а, господин Унгоряно. Благодаря. Наистина много неща мога да коментирам, господин председателю. На първо място искам да благодаря за висококачествените бележки, които дадаха възможност за един добър дебат. Първо наказаното от господин Казак от Инта в а, вашия документ всичко е изрядно. Ще го използваме вашия доклад. Взимам предвид всичко, което казахте за връзката с река Дунав, за Набуко, за рамките на СТО След това госпожа Копа говори за правата на човека. Да, приветствам казаното от нея. Да, мисля, че съм се погрижил в текста да има такива параграфи. Колегата Северин каза нещо наистина много интересно. Ако говорим за този триъгълник Европейски съюз, Русия, Турция, Русия и Турция наистина са големите сили в, региони, в региона. Те са и два от големите проблема в този регион. Несъмнено, когато Европейския съюз разработи наистина една такава стратегия за Черноморе, Турция и Русия ще дадат приоритет също на региона Психологически обаче се питам дали другите страни няма да се почувстват а, маргинализирани, ако един такъв триалог а, стане а, някакъв официален формат. Що се отнася до Съюза, Черноморския съюз, а, съгласен съм с господин Северин. Не зная дали този Средиземноморски съюз, за който вие говорихте, е успешен, поне за момента. Но, мисля, че не можем да направим един такъв пълен Черноморски съюз, без да изградим един подход на Европейски съюз към Черно море, а такъв подход в момента липсва. Господин Северин е прав синергията в Черноморски район не е достатъчна, затова не си иска да има разработена една цялостна концепция. Да, господин Кирилов изрази своите тревоги по отношение на безопасността и сигурността на плаването в Черно море. Съгласен съм с неговото безпокойство. Съгласен съм и с господин Шулц, който говори за проекти, за развитие. Господин Сивич говори за междупарламентарното сътрудничество. Ако той визира междупарламентарното сътрудничество в региона, споменаваме тази връзка в седми параграф. Става дума за Черноморското економическо сътрудничество или Организацията за Черноморско економическо сътрудничество и нейното парламентарно измерение. Та, да, в а, подхода на Европейския съюз към региона нещата не стоят точно така. Ще включа също така изменението на колегата за подобряване на визовия режим към страните в региона. Напълно съм съгласен. Благодаря, господин председател. Merci, месье Благодаря, господин докладчик. Напомням, че гласуването ще бъде на 9 декември, четвъртък. Следващата точка в нашия дневен ред се отнася до Либия. Докладчик е мадам Ана Гомес. Очакваме я най-много след 5 минути в 4.30. Е, така че едно кратко прекъсване на заседанието. Yeah. <laughs> Добре.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 Благодаря, че ме изчакахте, господин председателю. Искам да кажа, че проекта за препоръки, който ви предложих и който би трябвало да бъде дебатиран, е пред вас. Очаквам идеите на докладчиците в сянка. Идеята е всъщност да се опитаме да привнесем нови идеи, да окажем въздействие върху преговорите между Европейската комисия и либийските власти, за да изпълним един мандат, който, между другото, Европейския парламент все още не е видял, независимо, че имаме Лисабонския договор, независимо, че сме искали да го видим, Казани се, ще има решение по този въпрос, но факт е, че нищо не сме видели. Така че знаем от тук от там как изглежда този мандат и при контактите ни с либийските власти е, сме установили какво се случва. За това препоръките, които съм направила, са на базата на това, което научих и на базата на това, което ми казаха колегите, които бяха е, на мисия там началото на месеца. Антонио беше ръководител на тази делегация, която посети Либия. Аз съм сигурна, че той ще вземе думата и ще обясни. Така че нещата не започнаха добре. Но, крайна сметка, споделихме информация. Имахме една много открита дискусия. Между другото, ние винаги сме говорили прямо с тях. Та, заключенията ми са следните. Нито Европейския парламент, нито Европейския съюз могат да се откажат от отношенията си с Либия. Отношенията ни с Либия са важни не само на ниво държави членки, а на ниво Европейски съюз. Какво означава това? Става дума за енергийна сигурност, Става дума за контрол на притока от иммигранти, бежанци, хора търсещи обежище. Тоест, опитваме се да помогнем на Либия да се развие политически план и съответно да решим някои от проблемите в региона или пък да стигнем до корена на причините за проблемите, които са свързани с климатичните изменения и с други причини. Занимаваме се с една страна, и съм го казала съвсем ясно в доклада, с една страна, която е много специална, която е диктатура, но която е готова да говори с нас. Подписала е споразумения за част от държавите членки, с Италия и Франция по-специално. Има много близки отношения с други държави, като например Малта. Така че не може да се откажем от нея и да се правим, че я няма. Не, тя е там и е важна и за нашата сигурност, и за това да можем да управляваме много от процесите, които ни безпокоят. Необходими са обаче ясни условия и отправяне на ясни въпроси и искания към Ливия. И те са готови да ни слушат, а, според мен. Първо, трябва да убедим съвета да се откаже от искането за споразумение за реадмисия, което иска Либия. Не, просто защото Либия никога няма да се съгласи те знаят, че Турция и Марокко не са се отказали от това, а чисто и просто, защото по този начин изпращаме послания, които са противоречиви, свързани най-вече с противоречие с а, а, защитата правата на човека. Как да искаме реадмисия страна, която използва смъртното наказание постоянно, където върховенството на закона всъщност е върховенство на един човек – и в която има много други проблеми. Вторият елемент. Либия да се съгласи Върховния комисар е, на ООН за правата на човека да бъде представен там. Защото този върховен представител всъщност е един, една гаранция за е, мигрантите, за търсещите убежище. Както знаете, има много такива в Либия. Върховният представител, върховния комисар от години е там, макар че не е имало официално такова признаване. И преди месец Либия изгони този върховен комисар на ОНЕ. Разговорите с либийските власти всъщност показват, че те ще се съгласат той е, да е представен там и съответно да има правосубектност. Казани се, че ще започнат скоро преговори между Върховния комисар, беженците на ОНЕ и Либия. Вчера обаче разбрах, че не са започнали дори разговори по този въпрос, защото се срещнах с представители на Върховния комисар – Нашия парламент не може да подпише едно споразумение, ако няма представителство на Върховния комисар на ООН за бежанците в Либия. И Либия трябва да го приеме, защото тя като страна е подписала споразумението, конвенцията на африканските страни за бежанците и те трябва да работят и с комисаря за защита на бежанците на ОНЕ. Това е много важен елемент. Има и много други искания, свързани с защитата правата на човека, които трябва да бъдат отправени към Либия. Не храня иллюзии, че ще бъдат разрешени тези въпроси, но е много важно да оказваме своето влияние, да оказваме натиск, за да има реформи. Има и вътрешни сили в Либия, хора от бизнеса, които разбират, че са необходими такива реформи. И аз мисля, че точно това е нашата роля да дадем тласък на реформите. за Либия, визовия режим е много важен. Голямата част от държавите членки не искат да променят визовия режим с Либия, който е много строг, но може да се помисли за някакви подобрения за крайните срокове, например, за получаване на визи. И има положително отношение към това. И накрая Ливийците първоначално имаха много подозрително отношение към ЕС и мисля, че отношението им се разви в положителна светлина, най-вече и заради плана за действие за Бенгази, който бе одобрен от комисаря Валднер, когато тя освободи петте български медицински сестри и палестинския лекар. Идеята е да се помогне на либийските власти да се справят с проблемите и жертвите на хивспин. Това сработи много добре. Те в Либия високо оценят усилията на Европейския съюз. Сега искат от нас да разширим сътрудничеството към други заразни болести и към други центрове в Либия. Няма да навлизам в повече подробности. Текстът е пред вас. Опитала съм се да го направя балансиран. Не бива да се отказвам от отношенията си с Либия. Напротив, трябва да ги подсилваме. В момента една четвърт от хората, живеещи в Либия, са мигранти, чужденци, които работят там те нямат а, определен статут а, за работници, които идват като гости, имат а, много а, дискриминаторно отношение към а, мигрантите, наричат ги с дума, която означава роб, роби, което отговори само по себе си. Така че наистина може да променим нещата, ако работим активно с тях и решението не е да се оттеглим от преговорите с тях, а напротив, нашите искания да бъдат ясно изразени, на висок глас, и това е и в текста, който има пред вас. Благодаря. Мерси. Euh, Благодаря. Трябва да приключим в 5.15. След това ще имаме закрито заседание. При закрити врата. Имаме 4 души записани за изказване. Моля ви, ограничете времето на изказванията си. И давам думата на господин Панцери. Благодаря много. Съвсем накратко. Мога да се съглася с Ана Гомеш. Действително е важно да бъдем представени като Европейския съюз по отношение на три важни теми. Либия наистина е привилегирован партньор по темите тероризъм, сигурност в здравния сектор, интеграция и след 1 декември, след влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския парламент може да бъде един важен партньор важен партньор в политиката на сътрудничество и разбира се, не бива да се поддаваме на натиска на Кадафи. Това би било огромна грешка, ако подценим експлозивността на ситуацията в Ливия по-настоящем. Сега се изработва споразумение а, с Либия затова е важно това, което е записано тук в документа. Мисля, че може да се постигне напредък, особено що се отнася до Женевската конвенция и възстановяване дейността на Червения кръст. Две неща трябва да се подчертаят. Да, наистина става дума за диктатура, но може би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 може би не е добре обаче толкова експлицитно да го казваме в а, самия документ. А, може да се каже, че така, демокрацията не е постигната в пълна степен или нещо от сорта. От друга страна, за здравния сектор може да се каже, че нещата не функционират в пълна степен, че има много заразни, инфекциозни болести, а, че се полагат усилия много иммигранти също така са засегнати от е, тази е, ситуация в областта на здравеопазването. Тоест, темата за здравеопазването трябва да бъде основна тема в взаимоотношенията между Европейския съюз и Либия и при двустранните преговори. Това е което иска да кажа. Благодаря, господин Касолидес. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Гомеш за нейните усилия да представи препоръките. При повечето, в повечето случаи съм съгласна с нея. Съгласен съм и с това, че не трябва да изоставяме Либия, че тя е важна за нашата енергийна сигурност, важно е за усилията ни за подобряване на, на спазването на човешките права, с върховният представител и така нататък. Но имаме едно а, разногласие за това, че трябва да а, прекратим преговорите за договор за реадмисия и трябва да не го свързваме с другите а, изисквания. Преди всичко не разбирам защо беше толкова спешно да се разглежда този въпрос в ускорен порядък като се има предвид, че преговорите през януари с комисията няма да са последните. Ще има няколко други а, и а, различните аспекти на преговорите не трябва обязателно да са свързани с споразумението за реадмисия. И а, макар, че Либия е готова да сключи споразумение за редмисия за нейните граждани, но в никакъв случай не иска да поема отговорност за гражданите на трети страни, така както го правят други средиземноморски страни. Комисията в никакъв случай не е оптимистична, че Либия ще промени позицията си. Може би това ще стане по-късно, когато а, се стигне до най-трудните въпроси, които ще бъдат оставени за най-накрая. Значи не става толкова дума за отказ на Либия да обсъжда въпроса за гражданите на трети страни, но също е позицията и на Марокко, и на редица други страни, които протестират, че облегчаването на визовият режим, който се дава на нашите съседи на изток, не им е даден на тях. Те смятат, че са дискриминирани страните от южния бряг на Средиземно море в рамките на Средиземноморския съюз. А облегчаването на визовия режим не значи премахване на визите. Приема се редица стъпки. По-бързо издаване на визи, въвеждане на различни категории и съветът може да ги разгледа. Либия се откроява като много важен портал, през който влизат в Европейския съюз незаконни емигранти, както и Турция. На среща на върха в, през юни тези две страни, Турция и Либия, бяха изрично споменати. Значи, не става дума, че Турция, след като няма споразумение за редмисия, и Либия не трябва да има подобно споразумение. Малта. Малта е страната, която е първа жертва на потоците от незаконни мигранти. Тя е малка страна и не само, че не може да се справи, но също така е изправена пред демографски проблеми. А, Италия. През 2008 година Италия сключи споразумение за приятелство с Либия, което да намали прехвърлянето на незаконни емигранти от Либия към Европа. Но не вярвам, че това отговаря на нашите опасения по отношение на човешките права и тяхното спазване. Та сега да се иска ние да прекратим преговорите за договор за реадмисия, не само, че а, това значи, че трябва да се откажем от подобни преговори и с други страни в Средиземноморския басейн. Смятам, че този въпрос трябва да се реши по чрез общ подход в рамките на Средиземноморския съюз, защото такова беше намерението ни от самото начало. Да сключим споразумение за реадмисия с всички средиземноморски страни. И когато говоря за реадмисия, не става дума за онези, които искат политическо убежище, нито за онези, които се нуждаят от закрила. Говорим за хора, за които е установено, че са незаконни иммигранти. И разбира се, ако те са застрашени, било да бъдат изтеза, от изтезавания, изтезания или а, да бъдат осъдени на смърт, а, разбира се, няма да ги връщаме. Благодаря. Госпожа Флота. Предварително благодаря, господин председател, за така доста щедрото а, отношение към времето за изказвания, което демонстрирате. Подкрепям подходът на Ана Гомес. Като си има, разбира се, много по-престо ще бъде а, да се вземеме направо с най-важните пунктове в, в преговорите. Ако знаехме, разбира се, какъв е текстът, за който стана дума, който все още не ни е предоставен което противоречи на Лизабонския договор. И мисля, че това трябва да се подчертае. Като казах, казвам това, сега искам да се върна на това, което казаха господин Панцери и господин Касолидес. Мисля, че може би има някаква неточност в превода. Защото няко, някои мислят, че иммигрантите носят болести в Либия. Напомням случая с българските медицински сестри. А, това твърдяха на времето и аз съм била в Либия тогава. През 2005 година това а, твърдяха а, мигранти. Има 2 милиона, 2 милиона мигранти а, а, на 5 милиона либийци. Тогава още се говореха подобни неща, че иммигрантите носят болести, че 80% от престъпленията се извършват от тях. Значи, очевидно, това е позицията на либийските власти и не ни подхожда ние да повтаряме подобни неща. Значи трябва да бъдем много бдителни в рамките на борбата срещу расизма и дискриминацията. Това, което каза и госпожа Гомеш. Трябва нещо по-точно да се каже по този въпрос в текста, защото този расизъм срещу черните а, хора е нещо, което личи много ясно в любистата позиция. Разбира се, господин Казолидес каза, не става дума за онези, които искат убежище. Става дума за милиони, които са економически иммигранти. Те търсят работа. А, но а, има редица обаче случаи, които е един еритреец най-напоследък, който показва, те са иммигранти в Ливия, но искат да работят. А, това не значи, че нямат право на международна защита. За тях трябва да има една ясна процедура, а, но а, не може да се, а, чрез каквото и са външни органи да се организират а, а, да се осигурят, осигурят тяхните права или справедлива административна процедура. Това, което можем да направим, е а, заедно с диалога, който водим, заедно с усилията, които полагаме, а, като се стремим към едно общо подобряване на положението, върховето на закона и правата на човека също да върват напред. Защото, както каза и госпожа Гомеш, Либия е си е една диктатура. И като казваме, че е диктатура, очевидно много трудно е да се опрем на граждански, независими организации на гражданското общество, за да можем, примерно, да получим тяхната оценка за резултатите от сътрудничеството ни с това правителство или с тези власти, ако искате да бъда по-точна. Тоест, е, е, утре ще обсъждаме този въпрос, но има някои неща, които трябва да бъдат е, формулирани по-точно. Наред с нашата воля, наред с желанията ни, има някои пунктове, които са ключови, за да може така спокойно да подходим към сътрудничеството с Либия. Благодаря. Наистина е добър този проект доклад. Не искам да повтарям вече казаното от колегите. Ще подготвя предложения за изменения, които са съвсем дребни. Аз съм живяла в автократичен режим, в диктатура и напълно разбирам колко е сложно за Европейския съюз да развия отношенията си с страна като Либия това, което трябва да бъде обмислено сериозно, според мен, е да има делегация на ЕС в Триполи. Ако искаме наистина да имаме по-тесни отношения с тях и да оказваме въздействие върху отношенията си, смятам, че трябва да поискаме създаването на една такава мисия там. Също е важно либийците сериозно да искат да развиват отношенията си с нас и да си сътрудничат с нас. Те би трябвало да участват в дейностите на Средиземноморския съюз. И това трябва съвсем ясно да бъде заявено. Мораториум трябва да поискаме върху смъртното наказание, както и разрешаване на проблеми, свързани с правата на човека и демокрацията. Нещата са споменати тук ясно, разбира се ми се иска още по-ясно да ги кажем. Благодаря. респекте <coughs> euh, Благодаря ви, че спазихте ограничението за времето и сега последните двама записали се да изказване господин Мауро. Първо. И аз бих искал да благодаря на Ана Гомес Микрофона трябва да си включи изказващия се. Казвах, че и аз искам да благодаря на Ана Гомеш. Тя повдигна два много важни въпроса, според мен. Първо, факта, че Европейският съюз трябва да поеме ролята, която сега играят редица международни споразумения. Моята страна има споразумение за сътрудничество с Либия, но сега е време Европейския съюз да поеме тази роля. Не можем да спрем потокът от незаконни емигранти. Има някои изменения, които бих искал да предложа, защото трябва да обърнем внимание на уникалното положение на Либия. Вярно е, че Либия сключи едно специално споразумение с Либия неодавна, през 2008 година. Но това е политика, която всички италиански правителства са провеждали и то защото в това отношение Европейския съюз не е правил достатъчно. А, ами, какво да кажем, ООН е предоставя председателството на Комисията по човешки права на Либия. Аз ще предложа изменения по всички тези въпроси. господин Салафранка. Благодаря. Два коментара. Един по съдържание, един по процедурата. По съдържанието в следното. Първо благодарност към госпожа Гомеш. Отлична работа, както винаги. Това предложение, Мауро го каза, касае специфични взаимоотношения с страна в особен режим, като Либия. Господин председател, Що се отнася до моята политическа група по съдържание, заместник-председателят Касолидис каза по съдържание съвсем ясно каква е нашата позиция и с това мога само да се съглася. Искам да помоля госпожа Гомеш да помисли по един въпрос само, а именно във връзка с спирането на преговорите а, на споразумението за реадмисия страни като Малта имат големи проблеми в това отношение. Трябва да внимаваме много. Множество комисари вече са работили по този въпрос. Не бива да се допуска дискриминация. Ако искаме да имаме реална политика, тогава трябва да а, успокоим отношенията, текстът да не звучи прекалено остро. Искам да предложа на госпожа Гомеш да намери а, някаква формулировка, чрез която споразумението за реадмисия да влезе в а, синхрон с а, рамковия договор. И още нещо. Аз не искам да пренатоварвам госпожа Гомеш. Самата тя знае че съм привърженик на нейната работа, но господин Касолидес вече отбеляза като докладчик в сянка. А и трябва да кажа, че и на мен ми се струва много кратък срока да ни се казва, че до 1 декември до 12 часа трябва да представим изменения. Много кратък ни се вижда този срок. Може би може да се помисли по някакво, някакъв по-разумен срок. И така, в заключение, благодаря много на госпожа Гомеш мога да подкрепя господин Касолидес. Благодаря. срокът за внасяне на предложение за изменение е 2 декември. А, да, госпожа Гомеш, имате дума. Благодаря на всички изказали се, на всички колеги. Съгласна съм, че Главните ни разногласи са по отношение на споразумението за реадмисия, но можем да поговорим за това допълнително на срещата с докладчиците в Сянка утре. Защо е толкова така кратък срока? Защо графика е толкова сбит? Защото това е доклад за едно споразумение, когато то бъде договорено. Ние се опитваме да повлияем, така да се каже, на последният е, етап от преговорите. Следващия етап от преговорите, ако щете, през месец януари. Затова бихме искали да приемем текста през януари, но всичко това е в ръцете на колегите. Аз съм си свършила работата. Тя е, текста е на разположение, може да внасяте предложения за изменение. Но казвам ви съвсем откровено, че не мисля, че комисията ще е в състояние да приключи преговорите до края на януари. Макар, че им се иска да го направят. Благодаря. Благодаря. И пак казвам, срокът за внасяне на изменение е 2 декември по принцип приемане на 9 декември, освен, разбира се, поради някои политически съображения не бъде отложена приемането на документа. Сега прекъсваме заседанието. Моля всички, които не са оправомощени, а, и а, да напуснат, тъй като следващото заседание ще бъде при закрити врата.